Още в самото начало искам да направя важно съобщение. Много важно за всички. И затова, моля ви, е, слушайте внимателно. Колежанки и коледзи, uruch... Драги колеги, днес в сградата на Европейският парламент а, вече въвеждаме навсякъде а, Wi-Fi, безжичен интернет. Може да се възползвате от интернет връзка във всички сгради на Европейския парламент. Може да използвате своите таблети, телефони и компютри. Сигналът е на разположение не само в пленарната зала и в заседателните зали, в които заседават комисиите, но също така и в общите пространства. С една дума, където и да се намирате в Европейският парламент в Страсбург, може да използвате безжична връзка с интернет. Това е голяма промяна е, и е, ще помогне да спестим време. И във връзка с това искам да поздравя екипът на Генерална дирекция техническа и господин Вилендер, който седи до мен, който беше начало на този проект – Наличието на безжичен интернет е едно от многото нововведения, които сме планирали тази година. Искам да кажа, че беше а, ни предоставена възможност а, а, да ползваме електронният указател и а, вебсайтът IPEX, както и няколко други улеснения за депутатите. И затова още един път искам да поздравя всички, които работят в генерална дирекция и генералната дирекция и да, да, да поздравя господин Виланд. Поздравления! Proszę Państwa, przechodzimy do głosowania данни